спонтанни изказвания, няма да има и сини карти. Ето давам думата на госпожа Могерини да, думата. Благодаря господин председателю. Поздравявам ви ам, с избирането ви на този пост, председател на Европейския парламент. И така, има един а, елемент, който абсолютно споделям и това, което беше казано от а, госпожа Фотига и госпожа Кораца Билт. Понеделник, по време на срещата на съвета, ще а, обсъдим темата за Украина и ще изкажем пълна подкрепа за споразумението от Минск. И така. Сега ще започна като кажа, че Европа и Съединените щати са свързани от едно дълго и ам, близко приятелство. Ние а, зачитаме ам, правата на Съединените щати, страна в която всички а, имат право да живеят свободно, независимо от своя етнически происход и убеждения. Това е една страна, която винаги е била велика, защото винаги е била отворена и винаги е била защитник на свободите. Европа има задължението да ам, изразява много ясна позиция, що се отнася до основните ни права. Не сме съгласни с указите, издавани от президента на Съединените щати, най-вече този, издаден на 27 януари. Този указ или заповед предвижда временно преустановяване за срок от 90 дни допускането на граждани на Ирак, Сирия, Судан, Либия и Йемен на територията на Съединените щати. Като 120 дни е периода, за който ще се прекрати и при емането на бежанци като е, междувременно може да се разглеждат отделни моби от страна на, е, външ... на държавния секретар. И така, вчера беше заявено, че гражданите на Европейския съюз няма да бъдат засегнати от забраната, дори и ако има двойно гражданство и едното попада в списъка от тези страни, които които имат забрана. Нека да не променяме обаче като цяло оценката си, що се отнася до а, тази заповед на изпълнителната власт. Вече ясно съм заявила, че никой, никой не може да бъде лишен от собствените си права поради мястото си на раждане, поради религията си това е залегнало и в нашите конституции, и в е, европейската, и в американската. Е, тук говорим за е, нашата идентичност, за нещо, което не трябва да забравяме. Нашата европейска история ни повелява да се получим от историята си, от това, когато една стена пада и когато един мост се а, унищожава. Ние а, трябва да защитаваме основните права, които не могат да бъдат поставени под въпрос. И нека да добавя, от лична гледна точка, аз смятам, че е много тъжно това, че е издадена такава заповед точно на 27 януари, денят на който се възпоменава Холокоста. Тогава милиони евреи са били а, избити. А, и това е един а, ден, в който трябва да помислим за хората, които бягат от преследване и имат нужда от закрила. Many of them много от тези хора бягат от терористични групи, като Даеш. Те са жертви на тероризма. И а, освен бежанци, те са а, мъже и жени, те са и деца с а, свои лични истории, мечти и страхове. А, те са и дълбоко наранени. Повечето от тях а, искат да изградят, имат бъдеще пред себе си социалното възстановяване на, на техните страни зависи от самите тях. А нека ние да сме много ясни. Европейския съюз няма да върне никого, който има право на международна закрила. Това са нашите принципи, ние ще ги отстояваме. Няма да е морално, няма да е справедливо, няма да е закрила конусообразно и няма да е в наш интерес, ако поступим по друг начин. Такава мярка би имала а, като следствие увеличаване на напрежението и недоверието между хората и нациите. Като кажа между хората, имам а, предвид и между хората в нашите общества. Наистина съм обезпокоена от развитията в а, рамките на американското общество. Аз приканих президента на а, Съединените щати да обърне внимание на това, което се случва в собствената му страна. А, само зачитането и сътрудничеството може да ни изближи, може да ни помогне да преодолеем кризите по света. Това е, е, е европейския подход. Работим съвместно с, е, с страните, които са в криза, както и с, с съседните страни. Забраната за пътуване може, може да даде някаква време на заблуда, че проблемът е разрешен, но по принцип може да доведе до повече фрустрация и ам, недоволство. Трябва да се обединим. Трябва да създаваме общи основи, а не да издаваме забрани. Трябва ам, изпратим ясен сигнал към всички страни в региона, че те могат да разчитат на нас, независимо от своето вероисповедание. Друго, което искам да кажа, че е много важно за всички по света да вярват в международното сътрудничество, в върховенството на закона и в човешките права. Европейския съюз е най-големият платец световен мащаб, както за Сирия, така и за останалите страни. 9 милиарда евро са инвестирани от началото на военните действия. До сега Европейския съюз и Съединените щати са работили съвместно, включително и по време на среща на върха в ОНЕ по въпросите за бежанците. Ангажименти бяха поети тогава да се зачитат човешките права на всички мигранти и бежанци и да се противодейства на езика на омразата срещу мигрантите. Европейския съюз винаги е готов да се ангажира с американска администрация, за да изпълни тези ангажименти, както е до сега, както сме постигнали всичко до сега през последните години. Днес говорим за много основни елементи от нашата европейска политика, свързана с енергийната политика, с, с погодбите с Иран, свързани с ядрената политика, по темата за справедливата търговия и така нататък. Това са много важни въпроси, които са включени в международния дневен ред и а, американска администрация за нас е като партньор. За това трябва да се уважаваме взаимно. Европейския, така действа Европейския съюз. А, ние следваме нашите принципи, нашите ценности и нашите интереси. И смятам, че имаме имаме отговорност, която да поемем към нашите граждани и към нашите партньори, както в региона, така и в целия свят, да се придържаме към нашите ценности, да сме лидери и да сме силни. Благодаря ви. Председателя, благодаря, госпожо заместник-председател. Сега даваме думата на представителите на Европейска народна партия.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 Уважаеми господин председател, уважаеми а, колеги, днес а, говорим за забраната за пътуванията, но става въпроса за много повече неща. Подкрепяме позицията изявена, изложена от а, госпожа Могерини от името на комисия, но както казах, става въпрос за много повече. Тръмп е избран, той взе този пост. Ние уважава, ние го уважаваме, защото той е демократично избран. Ние искаме да градим мостове с, с Съединените щати. Ен когато Тръмп казва, че се бори срещу нелегалната миграция, ние го подкрепяме страна на НП. Когато казва, че ще се бори срещу ис- ислямизма и тероризма, ние сме на негова страна. И се радваме, че след разговори с Тереза Мей и разговорите с Ангела Меркел, той пое яв, яв, ясни ангажименти към НАТО. Благодарим му за това, но за съжаление не това е което има превеса. През последните седмици президента Тръмп приприе някои действия, които привлеч, привлякоха вниманието ни. А Съединените щати са страната на свободата, страната, която привлича много мигранти. А сега ам, ам, той обяви, че а, съществува ам, съмнение а, срещу гражданите на много държави. И ам, Съединените щати за мен са били винаги страната на свободния пазар, на свободната економика. Сега имаме един президент, който иска да прекрати търговските споразумения. Първо се започна с а, Тихоокеанското споразумение. Ние искаме а, с САЩ да имаме честни търговски отношения. Комисарият Малкстром полага усилия за преговори с Мексико Мексико, Япония и Канада, за да се засили, а, да засили търговските отношения с тях. Има и още един пример, който искам да приведа. Съединените щати винаги е бил, е, са били за мен страната на човешките права, на основните права. За тези права е, хора са губили живота си, а Тръмп, а Тръмп сега казва, че мъченията са много ефективни и неговите органи ще получат разрешение за това. Когато една страна използва ам, мъчение и насилие, тази страна се превръща сама по себе си в а, извършител и престъпник. А, относно а, посланика, който може да дойде от Съединените щати, той смята, че еврото е към края си, че Брекзит е в началото си и че за Великобритания предстои един важен момент. Той не е обърнал поглед към Брюксел. Искам да кажа обаче от името на ЕНП, ако имаме посланник, който трябва да приветства Съединените щати, който се съмнява в еврото и желая края на Европейския съюз, той няма как да бъде кредитиран от европейските институции. Уважаеми колеги, с един такъв партньор няма как да работим съвместно. И така, уважаеми е, колеги, Тръмп е, гради своята власт, опитва се да прокара своите интереси. Той иска е, Европа Европа да е слаба. Тръмп а, гледа първо на економиката, първо на а, Америка. Китай а, е много голям конкурент а, на Съединените щати и разбира се и те желаят а, Европа да е разединена и отслабена. През следващите месеци и години става въпрос за това дали можем да се обединим или не. Уважаеми а, колеги, ако ми позволите, а, искам да кажа, че ако погледнем към историята на Съединените щати и към историята на Обединеното кралство, тогава ми хрумват имена като Рузвелт и Чърчил. Това са политици, които са се борили за свободата. За свободата и срещу тоталитаризма и срещу националния егоизъм. И а, те са се борили за ценности. Рейган и Тачър. А, те са съвместно са се борили срещу комунизма, чрез двойното решение на НАТО. Не говорим тук за национален егоизъм, говорим за решение, което е важно за целия свят. Тези политици са се борили за свободата по света. И така, ще ми се и днес да е така. И Тереза ме, и Тръмп обаче, те застават зад националния егоизъм и не, ам, не милеят вече за а, целия свят. Светът се променя и за това моето... Ам, моето искане по време на ам, срещата в Малта да се изпрати ясен сигнал. Ам, Люпен каза, че Европейския съюз е протекторат на Съединените щати. Това е което казва Люпен. А, във Валета обаче може не е така. А може Европа да покаже, че е силно обединена и застава зад своите ценности. Благодаря ви. Grazie, onorevole Weber. Ora la parola. Благодаря, председателя. Благодаря, господин Вебер. Сега даваме думата на господин Питала от името на социалистите и демократите. Господин Питала, много благодаря, господин председател. Трябва все пак да кажем истината. Някои смятаха, че господин Трамп е просто един майтап. Обаче се оказва, че това е един същински кошмар. ние изцяло подценихме това явление. В е, миналото сме подценявали лица, които са се оказали диктатори, които са повели войни и които са а, а, е, е, проляли кръв, както каза госпожа Върховния представител, нашето приятелство към Съединените щати е, си остава неизменно. Същото се отнася и за нашето възхищение към Съединените щати. За всичко, което са били в миналото и за онова, което са днес. Това е източника на болката ни днес. Нека вземем предвид президентските укази на господин Трамп. Е, това е едно нападение над европейското чувство за гражданска принадлежност на нашите ценности ограниченията за пътуване. Това се налага на граждани на определени мусулмански страни. Това няма нищо общо с борбата срещу тероризма. Това е лъжа, това е чиста демагогия. Забранява се движението на едни, а се позволява движението на други. Онези, с които Трамп има бизнес, няма никакви ограничения. Нека да заявим ясно, това е нападение срещу правото на убежище, срещу правовата държава. Това е просто нападение над другия. Стената с Мексико. И изобщо взаимоотношенията с Мексико, с цяла Латинска Америка, Целият свят е, е заразен от вируса на нестабилност, от вируса на смутове и за това бих се обърнал с въздух... към въздухоплавателните кампании е, с е, отказ е, да не спазват тези разпоредби, да не качват пътници на всички страни, които са визирани от тези забрани. Господин Лайнен, господин Вебер, когато казват, че този посланник, който трябва да бъде назначен, ще бъде обявен за персона на Анграта преди още да бъде назначен, той заявява, че иска да разруши Европейски съюз. Аз е, казвам това на госпожа Тереза Май, казвам това и на британското правителство. Е, не играйте ролята на троянски кон, за да разрушите Европейския съюз. Отново повтарям, отново напомням, Естествено, че всяка държава членка може да направи това, което прецени може би ще бъде уместно да призоват посланниците си и да обсъдят събитията в Съединените щати. Това може би ще бъде един символичен акт. Може би ще бъде уместно да посочим, че ние не каним на европейска територия господин Трамп, докато не преустанови действията си. Подобно на госпожа Могерини, аз прекамвам за сътрудничество, но докато Тръмп не промени линията си на действие, ние е, не му позволяваме да действа бързо. Господин Камал има думата от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря. Един добре уважаван Тинг Танк показва, че от, 2000 и, от 1955 година до сега нито един американец не е убит на американска територия от една от седемте страни, които са, които са обект на забраната. Така че ние смятаме, че законът трябва да бъде честен, обаче всъщност трябва да се налага на съответно съответните граници. Трябва ли обаче това да бъде една произволна забрана? Е, това се отнася не само за мюсулмани, за християни, които бягат от война и от е, преследване. Е, така че се отправи едно послание, което е противоречиво. От една страна мюсулман, от друга страна гражданин на западната демокрация. Всъщност това е ДЕШ и други екстремисти, които отправят същите твърдения. Е, когато посегнат към оръжията, те казват точно това. Е, когато е, те набират тези, които са загубили иллюзията си и които правят от тях терористи. Но каквото и да кажем, ние искаме да кажем, че американците гласуваха за Трамп и почувстваха, че това, което той обещава, че ще го направи. И той прави това, което е обещал. Ние трябва да приемем този президент, неговите приоритети неговата политика. И всъщност последицата е нарастващ всеобщо недоволство. Е, не само в Америка, но и в много от нашите страни. Ние трябва да имаме предвид, че избирателите губят доверие към политиците от двете страни на Атлантика. Е, те не вярват на възможността им да слушат и да действат легитимно. Електората, който е привлечен от упростенчески решения, които предлагат е, политици от двете крайности на политическия спектър. Така че, когато ние изразяваме нашето безпокойство от указите на господин Трап, трябва да имаме предвид твърдите, че е, при глобализацията не трябва да се отразява само в портфолиото на изпълнителните директори, но не и на заплата на работниците. И цялата политика по обежищата не е просто въпрос на съчувствие и на малко разнообразие. Това всъщност трябва да гарантира интеграция. Политиците, които преследват съответна политика и съответно във Франция, в Нидерландия и на други места. Така че винаги, когато главните политици е, не са съгласни с тези, които не са съгласни, съгласни с политически пътувания в Европейския съюз или в Америка. Когато расистите са обявени за популисти, това показва невъзможност да се предостави една достоверна альтернатива. Едновременно с това, каквито и да са силните ни усещания към настояща политика на американския президент, нека да се попитаме, кое е по-ефективно – протест или по-скоро дипломация. И нека да заявим честно на нашите американски съюзници, че решенията на американската администрация и нейните изпълнителни окази които е, са произволни, е, които е, изобщо не са обмислили последиците. Няма да направят Америка велика отново. Нещо повече, няма да ги направят по-силни. Тъкмо обратното ще отслабят нашите трансатлантически взаимоотношения. Така че приятелите по-скоро обръщат внимание на приятелските гласове на разума, а не на неразумните гласове на гнева. Благодаря. Сега давам думата на господин Ферховщад от името на Алде. Господин Питела завърши с своето изказване. Господин Камал каза, но аз не ви разбрах, господин Камал. Вие първо казахте, че това не е правилно но след това казахте, но трябва да приемеме нещата, защото той е бил избран. Не защото е избран, той може да се откаже и отвърне от основните ценности, хуманни ценности. Той трябва да, да спазва Американската конституция, той трябва да се вслушва в американската в американското правосъдие. Така че това е просто абсурдно. Вие казахте, че от самото начало на терористичните актове нито един от седемте страни представител на седемте страни е извършил а, в а, Съединените щати атентат, а атентаторите са били от, от а, Египет, Саудитска Арабия и Ливан. Тоест, е, този, а, е, тази забрана всъщност е чист популизъм и а, е, проява на национализъм сега той може би си е назначил господин Фарач като свой говорител тук в наша пленарна зала, но той иска да назначи и господин Малак като свой е, посланник. А Стив Банан, който е член на, на съвета за сигурност на Съединените щати, е всъщност водителя на, на световната най-крайна десница, която се бори срещу Европейския съюз. Ето го, вижте, вижте ги тук са седнали представителите неговата пета колона. Господин Фарач работи за, за, за него. Той, те, той чака просто едно нещо и мисли само за едно нещо. Как, ще, как да се разгради Европейския съюз в следващите години? Така че, нека не вярваме на националисти и популисти в Европа. Нека си спомниме миналото национализма и популизма никога не са били решения за нашия континент. Те бяха генератори на ужасите. Господин Фарач, няма семейство в Европейският съюз, чието, което да не е дало жертва на национализма, син, дъщеря, майка, баща. И за това е създаден Европейският съюз, за да превъзмогнем това, да забравим, да загърбим това, да вървим по пътя на мира. И какво прави? един американски президент, а имало е много американски президенти, споменете си Рузвалт. Не, не може един американски президент да бъде ръководителя на борбата срещу търпимостта и мира. Какво можем, какво можем да направим? Можем да вземем само едно решение. От една страна имаме Тръмп, който иска да се разпадне Европа, от друга страна имаме радикалисти отвън терористи и от трета страна имаме е, вътре в Европейския съюз хора, които искат да разградат съюза. Така че председателя Туск написи, написа едно писмо. Аз подкрепям това писмо. Веднъж всички ръководители на Европа трябва да се обединят и заедно с Европейския парламент да предприемат борба срещу всички тези, които искат да ни унищожат. Госпожа Цимер от името на Гуе. Благодаря ви. Днес няма нито за първи път, нито за последен път да се занимаваме с политиката на Съединените щати или пък с политиката на господин Тръмп. Благодаря ви, госпожо Могерини, че вие взехте отношение по този въпрос във времето, в което господин Тръмп издаде своята заповед за забрана за пътуване. 27 януари вие припомнихте тази дата. Господин Трамп е направил това, защото той следва определена система през същия ден а, той обвини демократа Шуман за това, че а, той е а, описал историята на своето семейство, а, като неговите прадеди са загубили живота си в затвор в Германия. Той го обиди. Това е недопустимо. По този начин явно ще се е, водят е, диспутите. Ако искаме да докажем, че нашата система, че Европейския съюз може да се противопостави на неуважението към хората, трябва да докажем, че сме по-добри. Вие посочихте в ам, едно съобщение в Твитър, че Европейския съюз е сигурно убежище за мигрантите. Не, не е така да докажем наистина, че ние с нашите ценности можем да се противопоставим на действията на Тръмп и можем да помогнем на хората, които имат нужда от закрила, а не да внасяме престъпност в Европейския съюз. Трябва да се придържам към своите ценности и да действаме съвместно. Какво щеше да стане след 45-та година? А, какво щеше да стане след Втората световна война? По време на национал-социализма са извършени много зверства. Ако тогава на бежанците не беше помогнато, къде щяхме да, докъде щяхме да стигнем, как щяхме да оцелеем след насилието от страна на национал-социалистите ние трябва да докажем, че можем да се противопоставим със средствата, с които разполагаме и а, трябва да окажем съдействие на американските граждани, които протестират. Това, което ми даде надежда през тези дни е, че а, след като а, встъпи в тази длъжност, насякъде по света и в Съединените щати стотици хиляди жени се противопоставиха и протестираха. Не става тук там дума за дискриминирането на жени, става въпрос за спазването и зачита, спазването на правата на всеки един човек. Не трябва хората да се изолират възоснова на своята националност или вероисповедание. Това е нещото, срещу което трябва да се противопоставим, да се противопоставим на идеологията на Тръмп. Не трябва да допускаме да, се, да бидеме вършен в ситуация, в която само някой трябва да натисне копчето. А, в а, Германия все още има някои ядрени оръжия, които са разположени и това все още ме притеснява, както и в други части по света. Thank you. Благодаря. 45 петия президент на Съединените щати отваря нова история в историята на САЩ и на света и на демокрацията. Забраната за граждани на седем страни не е поради е, причини на сигурност или нещо друго. Това е дискриминационен акт срещу мюсюлманите. И не само мусулмани обаче ще пострадат от това. Това е насочено срещу хора заради тяхното вероисповедание. Кой можеше да си представи, че това може да стане в страната на свободата и демокрацията, където се гарантират възможности за всички? Как може толкова бързо да изчезне всичко това? това дозначава и показва как, колко бързо умира либералната демокрация. Страна, която е построена на свободата на вероисповеданието. И сега как можа да изчезне американската мечта за няколко дни? Е, как е изчезват свободите, е, демокрацията, неща, които смятаме, че са е, постигнати веднъж за винаги. Те, не, те не са постигнати веднъж за винаги. Трябва всеки ден да се бориме за тях. Затова трябва всеки, всеки, всеки ден да се борим и да защитаваме тези свободи. Тук в Европа ние се радваме и сме е, горди от това, че живееме в едно пространство на демокрация, мир и благоденствие. Но но с, е, въпреки, че зачитаме тези ценности, ние не е, ограничаваме ли достъпа до нашите страни? Ние не, не сме ли е, не взимаме ли дискриминационни мерки спрямо хората, в зависимост от това откъде идват. Така че всеки един от нас и в правителствата на нашите страни ние трябва да заявим ясно на чия страна сме. На страната на омразата или на страната на демокрацията. Ако искаме да построим един по-силен Европейски съюз, за това обаче трябва да бъдем солидарни, трябва да координираме външната си политика, трябва да бъдем шампионите на международното право. Трябва да играеме ролята, която подобава на този съюз в в Обединените нации и при защита на климата. Трябва да, да, да, да, да изградим един живот на свобода, демокрация, на съчувствие и на солидарност. И това трябва да го демонстрираме във всяко него наше действие. Е, статуята на свободата беше подарена от Европа на по-малката сестра Америка. Знаете, че в, в Лампедуза идват хора готов, очакващи е, свобода с надежда. Къде ги слагаме? Ние ги слагаме в лагери. Ние трябва да, бъде шам... Ние трябва да бъдем шампионите за в борбата за свободите на другите, ко- които и да са те, независимо от къде идват, независимо какъв, каква е социалната им ориентация. Европа трябва да спечели, а не да загуби. И тя ще спечели само по този начин. Господин Фарач. Благодаря. Вие всички сте много разочаровани. Събитията в Съединените щати през последните седмици е, бяха дълбок шок за вас. Може би сте прави. И какво става тук? Някой застана и е, направи манифест за избор. И когато встъпи в длъжност, в рамките на една седмица каза, че аз оставам верен на моите избиратели. Това се нарича същинска демокрация. За разлика от това, което се наблюдава тук в Европейския съюз, за разлика от комисари като Могерини, които имат единствено право да предлагат законодателна инициатива. Разбирам, че това е голям шок, защото същински избран демократ прави това това, което беше обещал да направи. Може би, може би, дори мисля, че днес във Вашингтон, извинете, извинете, казва господин Фарач. председателя, извинете, не можете да нападате институционалните функции на комисарите. Вие дължите уважение на институциите, на Европейската комисия, но също така дължите е, и уважение към добронамереността на госпожа заместник председателката и върховен представител. Е, е, вашата институция, господин председател, трябва да има уважение към истината. Вие може би разбирате, че европейския начин на правене на закони от комисия, която не е избрана, има единствено правото да предлага законодателство. А ако не съм прав, когато казвам тук, може да ме изхвърлите от този парламент още сега, още днес след обед. Председателя, господин Фарач бих искал просто да проявите уважение. Благодаря. Можете да продължите. Е, да, е, при цялото ми уважение, но вие също трябва да проявите уважение към мен, защото аз съм е, ръководител на политическата партия, която спечели европейските избори в Обединеното кралство през 2014 година. А, аз имам чувството, че всъщност при е, цялата риторика срещу Трамп, която звучи от всякъде. Това, което ние чуваме е същинската същност на европейския проект, който е същински антиамериканизъм. Трамп е мотивиран от защитата на Съединените щати на Америка от ислямски тероризъм. А това, което става в тази зала и правителствата из Европейския съюз, вие приветствате тези на, е, хора в собствените си домове. Е, обаче всъщност само за момент нека се спрем на фактовете. Е, е, виждаме цялата истерия. Всичко, което е, Трамп направи е е, седем страни, е, които са идентифицирани от президента Обама като представляващи риск за Съединените щати. Още Обама е, създаде изключително вето и това, което Трамп направи за 90 дни, нека да разгледаме това вето и да преценим дали действително трябва да се прилага. Питам ви, господин Фархов и всички останали, кога бяхте вие, когато Обама през 2011 година забрани на който и да било граждани на Ирак да влезе в Съединените щати за 6 месеца? месеца. Защо не чухме никаква критика в тази зала, нито от комисията за Южна Африка, Кувейт, Бахрейн и други страни, които нямаха право да вземат един, един единствен беженец от Сирия? И как, как така, като как така, че в деня на Холокоста, миналия петък, нито един от вас, нито един от вас а, а, забраниха на израелските евреи да се прибират в родината си в почивка. Какво е това? Какво е това? Може би това, което правите вие, господин председател и господа депутати, това, което трябва да направите, да бъдете малко по-конструктивни. Всички вие тук да кажете, казвате, че сте демократи, но има и шанс да го докажете. Нека да поканим президента Трамп да дойде тук, да посети Европейския парламент. Аз съм сигурен, че вие като демократи ще се съгласите, че това, което трябва да направим е открит диалог с новоизбрания най-мощен човек по света. И ако отхвърлите това в лицето ми, ще докажете, че сте антидемократи и че винаги сте много усърдни във вашето антидемократично усилие. Винаги сте били такива. Eh, господин Де Граф от името на e Господин председател, господин Таск неодавна каза, че САЩ е опасност за Европейски съюз, както Русия и друг. Господин Таск е, просто страда от е, някакви увреждания, които не му пречат да вижда действителността. Президента Тръмп забранява влизането на граждани от страни, които бяха вече идентифицирани по време на президента Обама като страни, които са Опасността, е, представляват опасност за сигурността на САЩ. Ние в Европейския съюз е, пряко страдаме от е, от липсата на контрол по границите. Ница, Париж, Берлин, Брюксел, много хора загубиха живота си благодарение на това и заради това. Е, Тръмп каза, че Европейския съюз е хаос. И той е прав. То е хаос. Господин Фараш го каза. Къде бехте вие? Кога протест... протест... протестирахте ли когато е, е, християните биват убивани в тези страни, които в момента, чието граждани в момента не могат да, да влезат в САЩ. Но те е, идват в Европейския съюз. Така че аз приканвам господин Туска и европейските ръководители да взимат пример от господин Тум, Тръмп. Забранете входа, пазете границите, не само от тези седем страни, и на много, от много други страни. Само законните мигранти трябва да бъдат допускани до Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря слушах казанто господин Фараш. Представител на либералите седеше зад него с надпис Това не е приемливо. Този член трябва да бъде дисциплиниран. Аз мога и някой друг да прави каквото си иска в такъв случай. Господин Екович. този член беше уведомен, че не може да държи каквито и да е табели. Господин Папаталис, избирането на Тръмп показва, че има разцепление в Капитолия в Съединените щати. Това, което става там е опасно. Милиони мигранти и бежанци стават жертва на капиталистическата система. Виждаме какво прави правителството. Американските предприятия трябва да се облагодетелстват най-много за сметка на трудещите се. Е, концентрирана е власт на едно място. Прави се опит да се сближат отношенията с Русия, подкрепя се Брекзит и има и в Европейския съюз някак си се заражда недоволство. Кохезията, еврозоната, всичко това е поставено под въпрос. Хората трябва да отхвърлят такъв алианс на капитала. Трябва да има нова форма на организация на обществото, да няма вериги, които се поставят и от НАТО, и от е, Европейския съюз. Благодаря. Сега госпожа Могерини има думата. Пароле ди е, Благодаря ви um, за оказан за оказаното ми уважение. Ролята на комисията е ясна. Аз съм представител на комисията, нейн заместник-председател и върховен представител на а, Европейския съюз. Аз бях избрана и от Европейския парламент, и от съвета. А, там а, са представени а, самите премиери. И така, Съединените щати са велика страна, велика демокрация. Там също се водят дискусии, има разделение, Специализирани сме в това всяка криза да я приемаме като наша криза, но това е американска криза и американците трябва да се справят с нея. Да започнем от поляризирането и опасните разделения в политическите и социалните среди в Съединените щати на американците ще намерят начин да излязат от кризата и да се справят с това положение една велика страна. Съединените щати са една велика страна, ще си останат такава. Не искаме да се справяме с противопоставянето в Съединените щати, но и за нас едно е ясно. Трябва да укрепим нашите ценности, да се придържам към нашите политики, да отстояваме правата си. Това зависи от вас, разбира се. Това зависи от много други в другите институции. Трябва да сме силни и да покажем лидерство. Може да сме изгубили наш важен партньор по някои досиета, но пък това прави нашата лидерска позиция още по-важна, още по-значима и незаменима. По целия свят и в нашия регион, и много далеч от нас. Хората са отправили взор към Европейския съюз, може би и не точно към Обединеното кралство, но към Европейския съюз. Що се отнася до а, мултилатерализма, що се отнася човешките права, до уважението. Говорим тук не само за институционални взаимоотношения, говорим за човешки права. Що се отнася до нашия хуманизъм? европейците са такива. Може би понякога ние не сме достатъчно горди с това, а, кои сме ще кажа, че някои велика американци, е, много добри приятели, преди няколко месеца ни припомниха тук в Брюксел, че европейците трябва да си повярват толкова, колкото им вярват всички останали по света. Ние, европейците, трябва да осъзнаем потенциала, с който разполагаме, да осъзнаем какви са нашите отговорности в този исторически момент. И трябва а, да. А, сме наясно, че е, света има, нуж, света има нужда от нас в този момент. Господин Сараш от Либия ще е тук. Е, поканата е, дойде преди да бъде издадена заповедта. но поканата беше спонтанна и ще има представители на Либия тук сред нас. Когато изградите стена, може да си мислите, че сте сигурни, но в крайна сметка, когато изграждате стени около себе си, се лишавате от много възможности. Ам, европейците не мислим така. Ние ще отстояваме своите ценности, ще а, е, държим а, на сътрудничеството, а не на изолацията. И трябва да сме а, е, горди от това, което сме. Президент Могерини, грация. Е, Председателя,